Are you ready? Готови ли сме? Ho l'onore di annunciare. За мен е чест да обявя, че председателският съвет е решил да присъди наградата Сахаров за 2017 година за свобода на меселта на демократичната опозиция на Венецуела. all'assemblea nazionale rappresentata dal suo